Ci siamo. Buon pomeriggio a tutti. Diamo inizio alla Commissione. Добре дошли на заседанието на комисията. Искам първо да ви попитам, искате ли да приемем едно изменение в дневния ред? Една допълнителна точка госпожа Магенес и Лавия в рамките на е, е, поискаха в рамките на дискусията по измененията от бюджетната комисия да обсъдим някои изменения, които да внесем отново на пленарно заседание. Ако нямате възражение, ви предлагам на края на срещата днес да разгледаме тази точка съвсем накратко. Благодаря ви. Нашето заседание се излъчва. На заседанието на 27 заседанието за 27 октомври беше отменено. Ще имаме на 26 след обяд. 27 сутринта. А след обеда заседанието се отменя. Повтарям само 26 обед и 27 сутринта ще имаме заседание. Това бяха съобщенията на председателя. Предлагам веднага да преминем към семинара за недостига на билтъчети в Европейския съюз. Давна съществуваш проблем. Приветствам доклад, че така знаете, че в Европейския съюз винаги са липсвали богати на пълтачени суровини и в отрасъл на животинското хранене. През последните години се наблюдава чувствително намаляване на вътрешното производство на такива продукти и ставаме все по-зависими от вноса. За да... В подкрепа на колегата Мартин Хъслик реши, решихме да организираме този а, семинар и искам да приветствам с добре дошли авторите на изследователските труд и в дрон за госпожа а, Александра Пеш от а, Италия. Господин Дрон, веднага ви давам думата. С, с, да започнем. След това, след това ще започнем дебат. Monsieur le Président, je vous remercie et je me sens très Господин председател, за мен е чест да бъда поканен да представя някои елементи за зависимостта на Европа от белтъчини, тема по която работя от години като економист и следовател в центъра Инра във Франция. Бих желал да засегна пет теми, свързани с недостига на белтъчини. Първо да а, припомня развитието на площите за сети с съдържащи белтъчини храни, след което да а, ситуирам а, съдържащите белтъчини култури в а, световно равнище и на трето място а, да опиша основните характеристики на храненето на животните в Европейския съюз. Четвъртата тема е, е едно е разглеждането на някои разпоредби, предвидени в рамките на прегледа на общата сълско-стопанска политика. В желанието ми да уточня някои мерки, взети във Франция, чиято цел е да се възобнови и да се поощрява производството на съдържащи белтъчени култури. И накрая ще се опитам да а, опиша възможните инструменти на общностно равнище, които да позволят възстановяване на този тип производство. В първата графика виждате развитието на площите и съдържащите белтъчени култури. В Европа до 93-та тези е, култури се развиват, разрастват се и до, след, това запазва стабилност до 98 година, Равнището се запазва до 2005 година, след което има рязък спад на площите, засети с такива култури и загуба на почти 50% от тях за, в рамките на 3 години, 47%. Кривата показва леко е, покачване през 2009 и 2010 година. Ако разгледаме по отделно продуктите, ще видим, че в повечето случаи това намаляване се дължи на количеството белтачини. Например, дребносемената бъкла се запазва по-стабилна. Всичко това Donc ce qu'on peut dire en matière de, de surface, c'est que la... Euh, се отразява също така на, на развитието на долбива. Фра... Обикновено Фран... във Франция е, са... е имало най-големи площи такива култури, но през 2009 година три страни Франция, Испания и Великобритания заемат всяка една по 30% от е, производството в ЕС. Ако разгледаме 12-те е, стари държави членки спрямо новите, ще видим, че и трите страни, които влязаха през 1995 година, са донесли към Европейския съюз около 70 е, хиляди хактора и, и в момента са в фаза на относително развитие, което продължава от 1998 година. Десете нови държави членки, десете, които влязаха през 2004 година е, и вземат по-голяма площ, 180 000 хектара, с, където Полша има голяма част. И там също наблюдаваме стабилизиране, но няма разширяване, увеличаване на площите. И накрая, по отношение на България и Румъния, площ е по данни на ФАО около 20 000 хектара, т.е. относително ограничена. В всички нови държави членки, спрямо старите, добивите са относително слаби. Общо 12-те стари държави членки обхващат над 75% от площите и над 70% от добивите на съдържащи билтъчени култури. Ако търсим обяснение, трябва да се спрем на три фактора. Това е първо общностното законодателство и неговото развитие, второ развитието на добивите и рентабилността и на трето място развитието на цените. По отношение на законодателството е ясно, че от 1978 до 1992 година системата е съдържала много стимули с минимална, определена минимална цена, фиксирана за културите, която се е адаптирала в зависимост от цените на соята и от И от 1993 до 2003 година, всъщност през 1993 година става първата голяма промяна. Вече не се отпускат а, флуктуиращи помощи, вече няма фиксирана минимална цена, а, а цена в а, по тон, която се умножава по добива от даден регион, съответно плановете за регионализация и постепенно а, размера на помощите се намалява и а, е, стига до 9,5 евро за тон през последната година. От 2004 година помощта се фиксира на хектар за, на 55 евро и 6. Тази фиксирана помощ, ако я е сравним с предишната система, поставя в по-неблагоприятно положение страните и регионите, където референтния добив е над 6 тона от хектар и благоприятства напротив страните и регионите, където добивите на житни култури са ниски. По отношение на развитието на добивите, графиките, горната графика показва едно благоприятно увеличение на средните стойности на древносемената бъкла. А по отношение съдържанието на белтъчени обаче констатираме спад относителната стойност, сравнена с тази на житото, защото тук има и въпрос, е, става въпрос и за конкуренция и конкурентоспособност, виждаме, че сме горе-долу 60, до 63% от а, а, добива на жито, за баклата 63% в рамките на ЕС добивите са много различни от страна до страна. В Франция имаме най-високи добиви над 45% над средните стойности в ЕС. В Великобритания също малко над средните, Германия средните, но в замяна на това в Италия и най-вече в Испания добрите са много по-низки. Виждаме, че от няколко години, обаче, например в, например в Испания има увеличаване на добивите. Това може да обясни спада на коефициента спрямо житото, а именно а, развитието в страните с ниски добиви. В, в, вътре във всяка страна се намаляване на съотношението на коефициента, например във Франция, където има вече отклонения от 40%, 44%, 40%. И за да се компенсира това отклонение, трябва цената да се коригира с 40%. Сега като втори елемент искам да разгледам развитието на цените, средните цени в регионите, където се консумира много. Виждаме силно намаляване от една кампания до друга. Става въпрос за цените на граха, на баклата. И те са винаги между цената на житото и цената на криспето. Ако погледнем, ако сравним грак с жито, ще видим, че никога не се надвижава 1,4 като съотношение, което е желателната стойност, за да има конкурентна способност. По време на кампаниите 2006-2007 2007-2008, когато цените на житото а, бяха много високи. А, съотношение, имаше най-низките коефициенти за граха. И той загуби до голяма степен конкурентоспособност. И по този начин това обяснява спада през 2008 за грах. Цената на Деривата, съдържащи белтъчини, се, са, имат определяща роля в животинското хранене и те се отразяват пряко върху животновъдите. цените на суровините се калкулират в, също в, при готовите продукти за животинско хранене. Цената на графа, например, се определя редовно като уравнение, в което се включва цената на житото, на кюспето, умножени по коефициенти 0,65 и 0,31. Тези коефициенти отговарят на едно заместващо уравнение, определено от хранителните съставки на трите продукта съдържание на белтачини и на калории. И редом с стандартните цени, да, радом с стандартния грах, има и жълт грах, и е, дребносемена бакла за хранене на човека, които се включват за е, на диференциалните цени. И това много често е резултат от дефицита в страните вносителки Индия, Пакистан, Китай, Египет. И от конкуренцията с Канада и Съединените щати на пазара на такива култури. Така че трябва да разгледаме и международния контекст. Е, културите, съдържащи е, белтъчини включват зърнените храни, маслодайните растения, сухите е, варива, които се използват за, човешко, за хранене на човека, за животинско хранене. има около 1 милиард хектара с такива култури в света и производство от 2,8 милиарда тона, разпределени 1 милиард за хранене на човека и 1,1 за хранене на животните. Е, така че използването на е, е, дела в животинското хранене се увеличава. За да се произведе 1 кг животински протеини са необходими 3 килограма култури. И а, тук а, стоеностите се, вливаят, се влияят и от а, развитието на демографското развитие, развитието на пазара и на цените. Тук искам да спомена и засилващото се, мя... увеличаващото се място на Кюспето 69% от се използва в производството на птици в Южна Америка и използва се все повече соево кюспе и развитието е много бързо увеличаване с над 60%, например, в Съединените щати. Четири страни в света обхваща 62% от потреблението. Китай е най-големия световен потребител с 200 тона, след това Европейския съюз, Съединените щати и Бразилия. Но най-фрапираща е бързата светкавичната еволюция в Азия. В Китай, например, потреблението се е увеличило с 100% за 10 години, в Бразилия с над 80%. Докато в ЕС и в Съединените щати увеличението се от 1 до 8%. Като един утвърден пазар с слаб растеж, Европейския съюз не интересува до такава степен страните износителки, колкото азиатските пазари. И за това се намира в доста деликатно положение, когато за, в, при изпълнение на своите очаквания по отношение на качеството, например, негенно модифицирана соя и проследяването на производството от самото начало, тъй като премиите много често и, и, и надвишаващите стандартните премии. Важно е да се подчертае, че ако в щатите потреблението също нараства бавно, е, в Бразилия, Бразилия също. Международния пазар започва да си все повече и повече от Аржентина. А, храненето на животни в Европейския съюз ще спомена а някои основни критерии. Става дума за 280 милиона тона, от които, макар и да нямаме точни а, точна информация. 100 милиона за кухорогите говеда и а, свинете и 70 тона за птиците. <coughs> Като половината от тези храни са промишлено произведени, докато другите се произвеждат в самите стопанства и се са под формата на зърнени култури и е, богати на белтъчени култури, които се отглеждат в тези стопанства. От една страна обаче имаме подобряване на показателите на потребление и от друга страна е, много слабо увеличение на а, е, самите продукти. богатите на белтачини култури са важна суровина, която заема своето място в зависимост от съотношението цена-добив. Сега ще разгледам наблизо, набързо някои данни, свързани с мястото на белтъчинно богатите култури в фуража за животни. Но никога не е имало проблеми с а, освояването на а, продуктите. Дори когато Европа произвеждаше а, много по-големи количества. Ако разгледаме как, каква е равносметката? И как, как се взаимозаменят различните продукти, произведени от култури, богати на бълтачини, можем да отбележим следното. Откакто бяха иззети или бяха, бе прекъснато при производството на браш, брашна. процента от ресурсите са от семена на ряпица, като, 59, като 59% са от кюспе на соя. Ако разгледаме съотношението между двата продукта, Дефицитът в Европейския съюз, е- съюз е в размер на 36 милиона тона, които представляват площ равностойна на 17 милиона хектара. Това всъщност е вноса на Европа, на Европейския съюз от държавите от Южна Америка. Виждате какво, какво е разпределението в международен мащаб, в международен план. Нека припомня, че до 2008 година наблюдавахме спад на производството на а, богати на бълтачени култури. В регламент 73 от 2009 година премията за е, тези култури може да бъде <coughs> изплащана от държавите членки до 2012 година в размер 55,57 е, евро на хектар. В този регламент също така се определя гарантирания максимална площ в размер на 1 милион 648 хиляди хектар. Този, този регламент обаче представлява известен риск за бъдещето на а, тези култури, тъй като трудно ще се запази размера на обработваемите за бъдеще площи. Съществува обаче и член 68 на регламента, който предвижда специфични помощи в строго определени случаи за някои видове селско стопанство, което има е, екологически последици, е екосообразно. Второ, за да спомогне пускането на пазара на селскостопански продукти и съгласно точка 5 се казва, че могат да се предвидат помощи и за някои специфични дейности, които са екос, екологично съобразни. Е, на практика финанс, финансирането по силата на член 68 се е, ограничава до 10% от националния таван, като е, Самите помощи за помощите, които не са част от така наречената зелена котия, която се равнява на 3,5% от общата сума. Е, Франция е реши да развива отново богатите на белтачени е, култури е, в е, рамките на големия форум за развитие на околната среда и програмата Цели 2020. Пет бяха определените цели намаляване на а, използването на продукти за растителна защита, е, прилагане на е, механизми, които да водат до устойчиво развитие е, и включване на маслодайните култури в сито, сито оборота. Е, предвид е, ниските добиви и по-специално за граха. И още нещо реструктуриране на целите вериги на, на производство и по-добри взаимоотношения и взаимодопълнения между производители и потребители. През 2010 година бе взето решение да се дадат допълнителни помощи за отглеждането на а, бобови и а, богати на белтъчени е, култури. А, като помощта е от порядъка на 25 евро на хектар, като разбира се се, се спазват известни ограничения. като основната култура не трябва да представлява повече от 45% от общата обработваема площ. Тези е, помощи за сейдбо обращението се предвиждат е, за следващите 5 години. Какви бяха първите резултати след прилага, започване прилагането на плана за възстановяване. Много силно увеличаване на площите, практически удвояване на площите за грах, докато в останалите държави от Европейския съюз това увеличение е, е било от 1 до 8%. Е, необходимо е да се изчис, изчислят резултатите от тези субсидии. Става дума на практика за 39 милиона евро, което трябваше да доведе до еквивалентна продукция на 0,45 милиона тона кюспе от соя което на практика е много по-низко от самата цена на тон Кюспе. Колкото до помощите от Европейския съюз, те се увеличиха с 11 милиона, което на практика се равнява на помощ 24 евро на тон. И на практика през 2010 година се постигна целта, която беше предвидена за 2012 година. В общо европейски мащаб целта е да се достигне критична маса, за да може да се насърчават различните заинтересовани страни. От една страна тези, които извършват селекцията, включително и потребителите, след като казахме, че става дума за един, един, за единен пазар, за това трябва да има, да се постигне критична маса, която да насърчи потреблението и производство, като същевременно се даде тласък на изследователската и развойната дейност за създаване на нови устойчиви е, видове семена. Третата цел е да се осигури стабилност с цел избягване флуктуациите на цените и на добива, да има повече прозрачност и да има упростяване на <coughs> договорните условия по цялата верига. Какви са инструментите? Временна помощ, подпомагане на хектар за компенсиране на разликите. докато новите изследвания позволят производството на ново конкурентоспособни продукти. Второ, да има повече по-широки кампании за обясняване на обществеността преимуществата на, на тези култури. Що се отнася до фуражите за изхранване на животни, производителите от известен брой години, като че ли загърват културите богати на белтъчини, би трябвало те да бъдат насърчавани отново да използват тези култури и същевременно временно да се използва необходимия инструментариум за стабилизиране на цените. В Франция бе изработен показател на цените от съответната, съвместно от професионалните асоциации и асоциациите на потребителите като по, по, по този начин могат да се предвидат а, бъдещите цени на а, богатите на бълтъчени култури в сравнение с, с житните култури. Също така биха могли да се предвидат а, помощи за обращението и диверсификацията на а, културите, като се очакват е, положителни е, резултати и последици за околната среда. като по този начин е, няма да се използват <coughs> азотни торове и същевременно ще се обогатява самата почва, като по този начин се намаляват емисиите на, газови с, на газове с парников ефект. Ако се а, на, на, на, намали, намаля, намалява, намали е, количеството трито кюспе е в Европейския съюз. Това ще доведе до спрямо 2008 година до економия на 2 милиона и 700 хиляди тона е, кюспе от соя, т.е. ще има спес... економии в количествата, които се внасят. Ще има по-малко по-ниска флуктуация на цените. Като по този начин ще се да, ще има насърчаване производството на негенно модифицирани култури. Под потенциала на Европейския съюз е много по-голям от площите, които в момента се обработват и засяват с подобни култури. Благодаря Bene, grazie, grazie al... Благодаря на господин Дрон. Сега а той да зададе интересни елементи, на, по които да размислим. Сега дам думата на доктор Алесандра Пеше и моля да спази времето, за да може след това да имаме дебат. Grazie mille. Eh, eh, preparo un secondo solamente Ok. Grazie mille. Desidero ringraziare innanzitutto il Presidente. Благодаря ви. Позволете ми да благодаря на господин председателя за поканата да участвам във вашето заседание. Казвам се Алесандра Пеше. Работя в Института за селско стопанство. Това е публичен орган, базиран в Италия. Задачата ми се състои в изследване на развитието на сектора на сълскостопанските култури и по-точно въздействието на това развитие върху животновътството в европейски мащаб. В основата на научните ми изследвания е животновътството. Ще се спра върху вариантите за политика по отношение на преразглеждането на общата сълскостопанска политика за периода 2013 година. Преждеговорившият много ясно очерта ситуацията. Той зае и ясна позиция по отношение на различните аспекти, които биха могли да окажат въздействие върху производството на белтачини. Ще спомена три основни момента. Първо, развитието на производството на белтачинни култури. Второ, развитието на конкурентоспособността. И трето, различните варианти за политика в тази област. Както знаете, бе извършен дългосрочен анализ. В резултат от този анализ бе установено, че са на лице значителни разлики по отношение на културите засети, площите, извинете, засети с дълтачини култури в Европа. В някои региони се наблюдава силен спад в площите. Тези региони вече бяха посочени от преждеговорившия. Има обаче и други региони, където производството на белтачини култури силно се повиши. Няма да навлизам в детайли в развитието по отношение на производството на белтачини култури в отделните региони, тъй като преждеговорившият много добре и много обосновано го описа. В резултат от редица проучвания бе установено, че Междиния преглед от 2003 година не доведе до промяна в поведението на производителите. Отварянето на пазарите и конкуренцията между белтачините и други култури са основният двигател за смяна на културите. Ще ви дам пример с кюспето. На тази диаграма се, се опитала да представя нагласата на производителите. Тоест да си отговоря на въпроса защо някои от тях увеличават количеството отглеждани белтачинни култури. Европейската комисия проведе проучване по този въпрос, в което участваха редица стопанства. Според някои селски стопани, след междинния преглед За тях няма значение какво точно решение е било взето в резултат от този преглед. На това мнение са 45% от стопаните. Има обаче значителни разлики между отделните държави членки. Ще ви дам пример с Германия. Бяха променени параметрите за предоставяне на подпомагане. при отглеждането на белтачинни култури процесът до голяма степен се ръководи от предимствата в селско-стопанско отношение. Едва на второ място се вземат предвид цените на други култури. Третият фактор, който оказва въздействие върху производството на белтачинни култури, са цените, които се заплащат от производителите на фуражи при закупуването на суровини. Има два аспекта, които оказват въздействие върху производството. Първо, подпомагането на хектар обработваема площ и на второ място цените. Междинното проучване бе проведено през 2003 година, но то не доведе до рязка промяна в поведението на производителите. Тоест не се стигна нито до значително повишаване, нито до значително понижаване. По-скоро се увеличи конкуренцията спрямо други култури. Какво е въздействието на това развитие върху сектора на животновътството? Някои производители отглеждат белтачини култури, за да произвеждат фуражи за животните в собствените си стопанства. Разгледахме данни от сектора на животновътството и установихме, че кризата от последните три години е изиграла важна роля по отношение на производството на фуражи и животински продукти. <clears throat> Що се отнася до производството на мляко и млечни продукти се наблюдава значителен спад между 2007 и 2009 година. С други думи, производството на мляко и млечни произведения е изгубило част от конкурентоспособността си. В последно време се увеличиха и цените за производство на фуражи. Наблюдава се също така и висока степен на нестабилност на цените, която също значително допринесе за създалата се ситуация. Животновътството представлява 45% от добавената стойност в селското стопанство, т.е. почти половината. А потреблението на фуражи, както и предварителните плащания за закупуване на фуражи, оказват съществено влияние върху цените, разходите за производство. ползвателите на фуражи или по-точно използването на фуражи на 60% се покрива от собствено производство. 40% от потреблението на фуражи се покрива от закупени фуражи. Фуражите се закупуват от производители на фуражи. В Европа има 4200 такива производители. говорившият, вече посочи, че в миналото производството на фуражи разполагаше с постоянен дял от пазара. През изминалите години се наблюдава обаче спад в този дял, преди всичко поради намесата на Китай и разрастването на китайския пазар. Какви са вариантите за политика, които можем да изведем от тази ситуация? Нека обаче първо направя едно резюме, за да можем да направим и съответните обобщения. Съгласно резултатите от редица изследвания, общата съскостопанска политика не е довела до укрепване на сектора. Пазарът, както и отварянето на пазара, доведоха до изместване на фокуса върху онези държави, където добивът на хектар е по-нисък. Значителното отваряне на международните пазари оказва и съществено влияние върху развитието на цените, особено в онези сектори, които работят с базисни материали. Това въжи най-вече за сектора на животновътството. Разполагаме и с изключително сложна система, с регламентирана рамка за животновътството. Това също до голяма степен се отразява върху конкурентоспособността на сектора. Какви са вариантите ни за политика? Знаете, че в момента се провежда оживена дискусия за бъдещето на общата сълскостопанска политика след 2013 година. Има и други условия, които оказват много голямо въздействие върху развитието на тази политика. Ето защо е важно да си поставим ясни цели и да разработим съответните инструменти за постигането им. Предприемат се опити за постигане на съвсем конкретни цели, като например сигурност на прехраната, независимост по отношение на прехраната, развитие на селските региони. Не винаги обаче тези цели са съвместими една с друга. Понякога те си противоречат. И ако изберем един вариант за политика вместо друг, то винаги трябва да сме наясно, че прилагането на този конкретен инструмент ще ни ограничи при постигането на някоя друга цел. Има три основни области, в които могат да се очертаят възможности за действие. Първо, Нестабилността на маржовете в животновътството може да бъде ограничена. Тази нестабилност се дължи на развитието в световен мащаб. За да я ограничим обаче, трябва да разполагаме с инструменти за по-добро управление на риска. Същевременно трябва да бъдат разработени инструменти за стабилизиране на приходите. Прехвърлянето на риска е възможно, например, върху застрахователните пазари, върху финансовите пазари или върху системите за предоставяне на кредити. Знаете, че в резултат от тези структури възниква и известно търсене. Ако, например, се прех... рисковете се прехвърлят върху финансовите пазари, то трябва да се запитаме как можем да ограничим спекулативните практики. В резултат от спекулативните практики не а, економическите оператори определят цените, а търговците. Това не се отнася до всички продукти. Някои продукти могат да се установят на пазара, други не. И в резултат от това възниква неравнопоставеност между отделните производствени сектори. Споменах и застрахователната политика, и застрахователните пазари. Има редица примери в Европа за прехвърляне на риска върху тях. от което възниква и търсене – Не искаме пряко да се възползваме от застрахователните пазари, за да се застраховаме срещу риска. Ще се използва много по-сложна система на сключване на контролирани договори. В Испания съществува такава специална система и често Испания се дава за пример в това отношение. Възможно е налагането на механизъм за контрол от страна на държавата върху застрахователните системи. Може да се обмислят и възможности за възприемането на други модели, например на канадския модел. Модели като агроинвест и агростабилност могат да допринесат за установяването на сътрудничество с финансовите пазари с цел стабилизиране на приходите. Разбира се, трябва да се установи връзка и с ясно ощетоводяване на ниво селски стопанства. Ако отделните земеделски стопани искат да работят с подобни системи, то те трябва много добре да осъзнават какво стои зад тях. Има и още един въпрос, който е от особено голямо значение – с оглед използването и разработването на инструменти за стабилизиране. Имам предвид преди всичко стабилизирането на приходите на селските стопани. Важно е да се прилага механизмът на така наречения финансов инженеринг. Той може да се използва не само по отношение на инвестициите, но и за запазване на нивото на приходите в рамките на втория стълб между 2000-та и 2006 година в областта развитие на селските региони се използваше един специален инструмент за финансов инженеринг. Инструмент, който попадаше в обхвата на политиката за развитие на селските региони. Това е също един вариант за политика, от който можем да се възползваме в рамките на фонда за предоставяне на гаранции. Още един въпрос, който е свързан с осигуряване на конкурентоспособността на европейското животновътство в международен мащаб. Говорихме за това, че има различни инструменти и различни нормативни рамки, които изискват използването на специфични продукти за храна на животните. Във връзка с това трябва да си изясним въздействието на конкуренцията от страна на други селски стопанства в Европа. Имам предвид, например, използването на генетично модифицирани организми за производството на фуражи или намаляването на разходите за фуражи. Трябва същевременно да отчетем и какви са възможностите за запазване конкурентоспособността на селското стопанство при положение, че са въведени на европейско ниво толкова строги изисквания? Ако, например, се създаде система за насърчаване на качеството и на екологосъобразното земеделие, то тогава трябва надлежно да информираме потребителите. Вчера, например, прочетох, че Комисията за търговия в Съединените щати издава екологични наръчници. Целта на тези наръчници е да се предоставя информация на потребителите за огромния брой продукти, които се пускат на пазара с етикета екологосъобразни. В Съединените щати се предоставят и съществени стимули въз основа на които потребителите да могат да направят своя информиран избор, както и да се осигури сигурност на прехраната. По подобен начин можем да работим и в Европейския съюз. Може, например, да се въведе етикетиране на продукти, които не съдържат генно модифицирани организми. Нормите и стандартите, които трябва да се спазват от животновъдните стопанства, не трябва да представляват пречка за конкурентоспособността. Важно е, разбира се, и като цяло да се подобри ефективността на животновъдния сектор. Върху нея въздействат много други области, като например областта на научно-изследователската дейност – по отношение на научно-изследователската дейност може да се погрижим за използването на иновативни подходи, още на ниво производство. трябва да се избегне попадането в омагиосен кръг в ситуация, в която вече не се осмеляваме да използваме иновативни подходи, въпреки че те биха могли да се отразят благоприятно върху производството на белтачинни култури. Но за да намерим правилния иновативен подход, първо трябва да проведем научно-изследователска дейност. Споменах също колко са важни и процедурите за договаряне резултатите на проучвания, публикувани в редица източници, сочат, че ако не се установи добра структура за договаряне в областта на животновътството, то това ще се отрази върху целия сектор и върху потребителите. Колкото по-добра е организационната структура, толкова по-добър ще и крайният резултат. За това трябва да обмислим възможностите за подобряването на тази структура. Трябва да помислим и за инвестициите. Същевременно обаче винаги трябва да се осъществява и контрол върху условията за договарянето, върху условията за извършване на плащанията, върху това как тези условия се отразяват върху платежоспособността на стопанствата. И ако във всички тези области се въведе добра организационна структура и система за контрол, то това ще има цялостен положителен ефект. Благодаря ви за вниманието. Извинявам се, ако говорих малко по-бързо. Eh, Следващия ще бъде докладчика, господин Хослик. Имате думата. Ja, ich darf erstmal ganz herzlich много благодаря на докладчиците за техните наистина интересни изложения. Благодаря ми за акцента, който поставиха в тези свои изложения. Те показаха, че трябва наистина много активно да се занимаем с темата за недостига на белтъчини в Европейския съюз. Статистиката сочи, че производството през изминалите години в европейски мащаб много значително е намаляло. А що се отнася до някои изключения, като например Франция, трябва да анализираме причината за това защо там производството се е увеличило, противно на общата тенденция. В доклада трябва ясно да очертаем необходимостта от задоволяване на собствените ни нужди от белтачини. Необходимо е тази необходимост да бъде задоволена в бъдеще, тъй като от независимостта ни по отношение на производството на белтачини зависи и бъдещето на производството на месо и млечни продукти. Същевременно трябва да вземем предвид и огромни пазари като Китай, върху които не можем да оказваме въздействие. Като вземем предвид всичко това, трябва в бъдеще да използваме потенциала за производство на белтачини растения в Европа и да го укрепваме. За тази цел трябва да анализираме причините за силното намаляване на производството в някои държави и увеличението му в други. Тези тенденции са свързани от една страна с цените, от друга страна с развитие в областта на политиката. И наше изборът дали да отделим внимание на този проблем или не. В доклада си съм се спрял и върху въздействието на международните споразумения върху развитието на сектора на производство на белтачини култури. Трябва да обмислим върху кои от тези споразумения можем да окажем някакво въздействие, какви са политическите лостове, които можем да използваме. Производството на белтачинни култури много добре се вписва политическите приоритети на Европейския съюз. Те са свързани с запазване на биоразнообразието. Бълтачините култури допринасят също така и за борбата с измененията в климата, за намаляване на емисиите от парникови газове и поради това ще играят много важна роля за бъдещето на Европа. Комисарят на конференцията, проведена през месец юли, подчерта значението на белтачините култури. Това бе точка едно от неговото изложение. Той подчерта необходимостта Европа да подобри, да укрепи потенциала за производство на такива култури с оглед на разработването на нова обща съскостопанска политика. Трябва да обмислим възможностите за подпомагане от страна на Европейския съюз в тази област. Докладчиците упоменаха и темата научно-изследователска и развойна дейност, като поставиха акцента върху селекцията на нови сортове. Това ще открие нови възможности за селските стопани, както и за повишаване на конкурентоспособността на вноса. Мисля, че можем да очертаем много положителни насоки, които да следваме и в рамките на новата обща сълско-стопанска политика. Мисля, че моята позиция и тази на докладчика в Сянка – не се отличават много. Смятам, че с настоящия доклад можем да отправим един положителен сигнал и да допринесем за постигането на консенсус по отношение на преодоляване на недостига на белтачини. Смятам, че Европейският парламент може да приеме този доклад и да го представи на Европейската комисия като стимул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 Ниш. Бих е, искал в качеството си на съдокладчик да подчертая факта, че Европейския съюз е изправен пред необходимостта да вземе важни решения. Е, трябва или от една страна да намалиме износа носа на а, продукти или да намалиме износа на месо. Нито едното, нито другото не е препоръчително. А, в момента 25% само от, под, от а, Белтачините, които потребляваме, са от се произвеждат тук в Европейския съюз. Това е много тревожно, тъй като сме свидетели на бързото развитие на производство в страни като Китай и ние като комисия по селското стопанство трябва да си зададем следния въпрос. В рамките на реформата на общата селскостопанска политика трябва да се направи нещо. Е, прегледа а, показа, че производството на белтачинни и маслодайни култури са много важни. Господин, в доклада на господин Дрон е ясно бе подчертано, че развитието не е на необходимото равнище. От друга страна, се бе доказано, че в някои страни то бележи растеж, като например във Франция. И За това трябва да съсредочим нашето внимание върху развитието на белтачини, богати на белтачини култури, които са това производство ще бъде и благоприятно за околната среда, ще се намалят емисиите на газове с парникови ефекти, с парников ефект. Що се отнася до белтачините от животински происход, през 2010 година комисията в едно свое съобщение подчерта, че в бъдеще ще бъде възможно да се е, пускат на пазара бълтъчени е, от животински происход. Е, комисията по, по околна среда обаче се противопоставя на подобен подход и на подобна политика, защото спомням си какво стана в недалечно минало. От друга страна, белтачините, които е, внасяме е, ни карат да си поставим въпроса, свързан с е, ГМО, защото голяма част от внес, носния фураж е, е произведен от култури, които са в а, а, контакт или които се отглеждат в а, тясна близост с генно модифицирани организми. Така че аз в момента не се произнасям за или против ГМО. Просто споменавам а, този проблем на основата на научна информация, на научни данни. Затова считам, че трябва да наблегнем на увеличаване производството на белтачинни култури в Европа. За това доклада на нашия колега е много важен и аз лично смятам, че не трябва да използваме продукти от животински бълтачини в Европа. Благодаря ви сега, господин Аню. Аню. Sorry, Chairman, about that delay. Извинете, господин председател. Аз мисля, че мога да отговоря на един въпрос на втората изказване. Става дума за онези стопанства, в които не се отглеждат белтачинни култури. Това е поради, че беха забранени симозинните вещества, които са много вредни за всички останали култури, така че тъй като тези вещества са забранени, а, в, и предвид това, фермерите предпочитат да отглеждат жито место бобови растения. Има и друг един проблем – Знаете, че бобови растения не могат да се отглеждат повече от 4 до 5 години, тъй като има проблеми с вредители и болести по а, корените. <clears throat> И а, нека не забавяме, че Грах също е много чувствителен на, на влага, а също така на киселинността на почвата. И на, на, на практика много малко са типовете, сортовете почви, на които могат да се отглеждат а, подобни бобови растения. И още един а, а, проблем, свързани с а, а, вредите и щетите, нанесени от, от гълъбите. Знаете, че през май и юни дни, е, дните са дълги. И, както казах, всички, климати, всички климатични условия играят огромна роли. И още по един а, друг проблем, който много често, който не се обръща достатъчно внимание, стана дума за е, новите насоки. Но насоките в крайна сметка не са регламента, те се прилагат на доброволна основа и на практика всеки има право на избор в приложението или не. Благодаря ви много. Господин Донта, благодаря. Искам от името на групата да благодаря на двамата докладчици за прекалено точното и ясно изложение и да благодаря на докладчика от нашата комисия за вече свършената работа. Смятам, че въпросът с белтъчините е много важен и ние тук изпитваме последствията от избор правен в един предишен свят, който не отчита развитието на света през последните 30 години. И доказателство за това ще, кажа, ще спомена разпределенето на производството на белтъчени култури между Европа и Съединените щати е, от предишния период до сега Бразилия се настани на този пазар като важен производител и е, е, трябва да се подчертае, че е, един страничен фактор преди Китай сега стана централен потребител. Така че в момента Европа е пазар, който със своите високи изисквания не интересуват доставчиците, които намират много по конкурентноспособни ниши на пазара. Именно за това трябва да се запитаме какво да направим, защото сме много уязвими на пазара и по отношение на животинското хранене. През последните 20 години белтачините култури са малцинство в на селското стопанство в Европа. Тези култури вече не са обект на научно-изследователска дейност за повишаване на добивите, а, нито на, за адаптиране на тяхната еволюция. И ми е интересно дали някой от докладчиците може да каже какви са размерите за, на финансиране на научно-изследователска дейност в областта на пълтачените култури. Ние се нуждаем от научно-изследователска дейност за увеличаване на добивите и, за, и от политически решения, които да определят един точен график. Тук става въпрос не за период от 3, а от 10 до 15 години, ако искаме да научно-изследователските усилия да дадат резултат. Един от е, докладчиците спомена направеното във Франция преди две години. По това време аз е, работех с е, ресорния министр и те, ще кажа, че тези решения бяха взети, защото тогава се оказа, че белтъчените са най-ефтиното решение за справяне с редица други предизвикателства в околната среда, пестицидите и увеличаване на биоразнообразието. Ставаше въпрос за е, ротация на културите, е, така че да е, и за задържане на някои на, за отстраняване на някои насекоми, които не, не може да се направи с традиционни продукти. И през следващите години ние трябва да настояваме за увеличаване на доби в житни растения в страните от Централна Европа. Можем да се надяваме леко увеличение на износа, но тази, този дял ще бъде минимален, а и производството на житни зърни храни в Европа ще се увеличи малко. И ако искаме да има голямо производство, голяма консумация, трябва да диверсифицираме културите. И затова смятам, че следващата, следващия вариант на ОСП трябва да предложи трайни, дългосрочни и ясни мерки за поощряване на производството на белтачинни култури. Това е едно голямо предизвикателство също и е в областта на защита на околната среда. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми също от своя страна да благодаря на докладчиците. Според мен проблемът е изключително сериозен Правим сравнение между боба и граха от една страна и соята. Това е все едно да правим сравнение между ябълките и портокалите. Качеството на културите е напълно различно. Така, например, много по-високо е качеството на соята. Тя не може да бъде заместена от други белтачини култури, отглеждани тук в Европа. На второ място ще упомена и финансовите предизвикателства. Те са сред основните проблеми. В Европа производството на белтачини култури не е привлекателно от финансова гледна точка, особено като се вземе предвид, че отглеждането им е и по-трудно в сравнение с това на други култури. Не съм убеден също така, че и е, нивото на подпомагане съгласно член 68 е, ще бъде достатъчно, за да се покрие голямата разлика между разходите за производство на подобни култури и възвръщаемостта. В Европа се внасят е, около 35 милиона тона протеини. а разходите в Обединеното кралство са около 15 паунда на тон. Като цяло тази сума възлиза на близо 2 милиарда евро годишно. Това са допълнителните разходи, свързани с вноса на белтачини култури в Европейския съюз. Наистина сме изправени пред съществен проблем. Съединените щати въобще в момента не могат да внасят подобни култури, тъй като не се предвижда по законодателството разлика между генно модифицирани и генно немодифицирани организми. Голяма роля играе също така и китайският пазар. В резултат от всичко това Европа изгуби водещата си роля в областта на производството на белтачини култури. Доставчиците на протеини проявяват доста нисък интерес към европейския пазар. Те се насочват по-скоро към Китай. Това в крайна сметка ще се отрази неблагоприятно върху потребителите. Те ще бъдат принудени да закупуват внесено в Европейския съюз месо. Трябва да се изправим пред всички тези предизвикателства и да започнем да работим по някои от наистина сериозните проблеми. Селекцията на нови белтъчинни култури със сигурност е едно от решенията. Трябва да се селекционират такива култури, трябва да се повиши производителността. Не смятам, че ще успеем да решим проблема с подпомагане, особено като се вземе предвид и развитието в областта на ОСП. Ще трябва също така да окажем натиски върху комисията да предприеме действия, защото иначе животновътството ни чисто и просто ще се изнесе в други държави. Надявам се, че ще успеем да намерим начини за решаване на проблема.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 но ще се спра върху два аспекта. Първо, нещо, което не бе изяснено в рамките на дискусията, а именно, че соевото кюспе е вторичен продукт от производството и то се конкурира с производството на белтачинни продукти, и по-скоро на белтачинни растения като първични продукти. Второ, не трябва да не обягва фактът, че в селското стопанство през едните години ще се покачва конкуренцията по отношение на обработваемите площи. Съдейки по досегашните дискусии в парламента и по развитието в Германия, мисля, че в бъдеще и както и в момента имаме значителни проблеми с разходите за сълскостопанско производство. В това развитие се вписва и производството на белтачини култури. С други думи, трябва да вземем предвид и економическия фактор. Так, и då е дес, som har ordet. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците, както и на докладчика от нашата комисия. Ще бъда съвсем кратък, тъй като колегите вече споменаха доста аспекти. В началото на 90-те години имах ферма за производство на мляко и имах наистина много голямата амбиция да реализирам висока продукция, без да използвам много голямо количество фуражи. Защо? Първо, защото държавата субсидираше е, използването и производството на белтачини фуражи. На второ място, в региона, от който идвам, има много съоръжения, в които се произвежда много висококачествен белтачинен фураж. На трето място с помощта на много висококачествена пшеница с съдържание на над 60% белтък. Можех да произвеждам мляко без да използвам фуражи с съдържание на захар. Това беше и първоначалната ми амбиция. Защо днес ситуацията е по-различна? Първо, защото не на последно място и благодарение на политиката на Европейския съюз, съоръженията за произвеждане на сушени фуражи повече или по-малко не функционират. Това е един много важен източник на белтачини и фуражи, от който не можем да се възползваме. Необходимо е също така пари, разработването на нови насоки за ОСП и в това съм на почти единно становище с докладчика – да се погрижим за запазване на потенциала за производство на белтачини растения в Европа и за неговото укрепване. Съгласен съм обаче с Джон Лайън, че предоставянето на държавни субсидии не е единственото решение в това отношение. Трябва да се възползваме и от селекцията, така че да можем да използваме и по-добри, по-усъвършенствани сортове на белтачини растения. Нека вземем предвид и измененията в климата. Ако продължим да сме изправени пред този проблем, то ще сме принудени също така и да гарантираме и производството на белтачини култури в бъдеще. Благодаря ви много и последния оратор, господин Капол Шантош. Muito obrigado. Eu também queria agradecer aos oradores as suas excelentes exposições, confirmando Искам да благодаря и на двамата докладчици за изложението. Те потвърдиха всъщност нашите впечатления по отношение на този изключително важен за европейското селско стопанство отрасъл, който има стратегическо значение. Насочвайки е, ОСП в зависимост от пазара, ние можем да се надяваме все пак, че селските стопани е, може си даваме сметка, че понякога селските стопани правят е, избор, който не отговаря на пазарната логика. Изслушах с любопитство направените предложения от докладчик в рамките на реформата на ОСП. Верно, че ако има пряко производство, линия на пряко производство, ще може директно да влияем, за да се изискваме увеличаване на производството, но това може да се да противоречи на логиката на реформиране на а, пак и на предложенията в доклада Лайън, така че е, е, изглежда, че единствено по член 68 ще могат да бъдат приети мерки за насърчаване на е, това производство. Не, бих, не видях и никакви кой знае колко успокояващи предложения, альтернативни на тези на докладчика. Затова подкрепям неговите предложения и чакам с с нетърпение да видя дали ще прояви достатъчно въображение и ще ни предложи мерки, съответстващи на нашите потребности, отговарящи на нашите представи за новата ОСП. Благодаря ви. Мисля, че с това приключваме дебата по тази тема. А, извинете. Сега Можем, обаче би трябвало да дадем думата на нашите експерти, които да отговорят на въпросите, които им бяха зададени и да реагират на бележките. Изберете кой прав от вас да вземе думата. précision, effectivement, quand il est... Тук стана въпрос за помощ на бълтачини, за бълтачинните култури. Всъщност е, идеята, когато се роди тя, не беше за постоянна помощ, а за е, риска през следващите 2-3 години, за, за да се избегне просто изчезване на производството. Защото ако това производство изчезне, има риск повече да не може да бъде възстановено. Така че това беше временна мер... мярка е, докато очакваме някакви значителни резултати в издирването на нови семена. Има големи програми като земена, семена и зеленчуци, в рамките на които се правят изследвания за намиране на нови сортове, както и в международно на международно равнище знаем, че белтачините култури са основна храна в Индия, Пакистан, Египет, в редица страни и на международно равнище е, частните изследвания, като се изключи Канада, малко се интересуват от тези продукти и именно тук, може би, Европа може да изиграе роля, защото всички големи производители на варива, бобови и така нататък са все повече и повече в дефицит. И е, именно тук може да има една ниша за Европа, където е, като тя развие собственото си производство и да, това да помогне да запълва някои временни дефицити, но най-вече чрез трансфер на технология и иновации. Благодаря на всички, които се изказаха и за поощренията да се задълбочат някои въпроси, които интересуват вашата комисия. Видях три важни въпроса. Първо, кога започнали изследванията в областта на белтачините култури. Знам, че има в момента вървят различни програми, но не мога в момента да направя а, проверка а, кога са започнали изследванията. Трябва да а, се откажем от някои отрасли, от някои области, мисля, че трябва да има първо една политическо обсъждане къде как да се насочи точно изследователската дейност. Втория въпрос беше оценявали ли сме конкуренцията по отношение на биогоривата. Една анкета през 2009 година показа, че заместването на тези култури с енергийни култури Приятки, ефект. Някои енергийни растения и техни субпродукти могат да се използват за фуражи, така че има връзка, има пряка връзка. Някои култури се заместват с енергийни култури, но от друга страна субпродуктите от тези култури могат да се използват за фуражи. Тук ставаше въпроси за прякото използване в фермите, стопанствата и проследяването на продукта от началото до фазата на потребление, за да се гарантира безопасността на продукта, информацията на потребителя. Информацията в самото стопанство, където се произвежда, е важна, особено по отношение на биологичното производство. Мисля, че това би поощрило биопроизводство. Так, самике. Благодаря много. Благодаря и на двамата експерти за това, че направиха преглед така, и сумаризираха нещата. Сега давам думата на нашия докладчик. Е, Ще направя окончателно представене на доклада на следващото заседание на нашата комисия. Ще взема предвид, разбира се, всички ваши предложения. Има нещо, което ме изпълва с оптимизъм във връзка с намирането на общо решение на проблема. И това е, че никой от вас не отрече съществуването на проблем. В политиката това е важна предпоставка за постигането на съвместно решение. Всички се обединихме и около позицията, че при следващата реформа на общата сълскостопанска политика трябва да се вземат предвид белтачинните култури не става дума за нишово производство, а за производство, което е от основно значение за развитието на общата съскостопанска политика. Или по-точно трябва да изтъкнем, че от нишово производство това производство трябва да се превърне в един от решаващите фактори за общата съскостопанска политика. Можем също така да обвържем и производството на мляко и млечни произведения, както и месопроизводството с положителния ефект от отглеждането на белтачини култури. Като вземем всичко това предвид, ще можем да осъществим и реформа на ОСП в тази посока. Господин Капула Сантус ме призова да проявя творчество и фантазия във връзка с намирането на решение. Мисля, че в това отношение можем да продължим добрата работа по доклада и така всички съвместно с голяма доза енергия и въображение ще можем да осъществим на практика съдържащите се в него насоки. Благодаря на докладчика, казва председателят. Въпросът е дали направо да продължим с работата по дневния ред това зависи от това дали представителят на комисията вече е сред нас. А ако той е сред нас, то можем, разбира се, директно да продължим с следващата точка. Обсъждането и бе запланувано за 17 часа. Следващата точка е електронната идентификация на овцете. Въпрос, който е от голямо значение за по-големите региони в Европа. Става дума най-вече за региони, в които условията са доста тежки. И така, ако представителят на комисията вече е сред нас, бих му дал думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, както депутатите вероятно се изпълнят. От 2003-2004 година беше прието законодателство за една нова система за идентификация и проследяване на овцете, основана на индивидуална идентификация. Това беше резултат на една ужасна криза, кризата на Шап, която доведе до една истинска катастрофа в отглеждането на овце в редица държави членки. Следствие на кризата европейската система активира една постепенна система на е, е, система на постепенно въвеждане на новите норми. От 1 януари 2010 година новата система влезе пълноценно в сила все още обаче се намираме в преходната фаза, фазата на постепенно въвеждане на системата за идентификация и индивидуално проследяване на овцете. Трябва да влезе пълноценно в сила от 1 януари 2012 година. И имаме още 15 месеца пред нас, за да уточним и да а, смажем системата. Комисията предпочете постепенно въвеждане на системата с редица преходни норми, със съзнанието, че тази нова система а, а, а, ще бъде е, е, под да се въвежда държавите членки, където има много висок брой овце. Е, как еволюира ситуацията? Ние говорихме с експерти от държавите членки е, и от постоянния комитет за хранителна безопасност и здраве на животните. И е, ще обобща. Преди всичко държавите членки се задължават да въведат системата. По-голямата част от тях заявиха, че не са срещнали особени технически проблеми при въвеждането на системата. И тази система за индивидуално активиране на овцете породи обаче някои проблеми, които ние убедени сме, ще могат да бъдат преодолени през следващите 15 месеца. Разбира се, все още има известна съпротива сред някои животновъди, някои зони, поради които твърдят, че цената на микрочипа е доста висока, както и научните марки, електронните ушни марки. Има големи различия в цените в държавите членки, разлика между страните с голям брой овце и кози и е, някои производители там имат по-изгодни цени, за разлика от страните, където номера овце и кози е по-нисък. Е където броят на използваните ушни марки, електронни ушни марки е по-нисък. Някои държави членки използват обществени фондове за подкрепа, за помощ на животновъдите при въвеждането на системата. Но само ограничен брой използват фондовете за развитие на, е, на селските региони, които могат, които да се използват по линия на общностното финансиране. Някои държави членки използват правителства, използват държавни фондове. До сега държавите членки не са сигнализирали проблеми по отношение на санкциите за при, при прилагане на мерки за защита на околната среда, трябва да се избегне възможността някои пропуски в системата да ощетят животновъдите. Комисията следи отблизо проблема и следим и различията между различни страни. Например, в Великобритания, където съпротивата е по-силна, там овцете много често се преместват, защото става въпрос за малки стада, които отиват от, във ферма във ферма. И много често животните се смесват образуват се нови стада от животни, идващи от различни места и се препращат към други ферми. При подобна система е очевидно, че въвеждането на програма за проследяване поражда големи трудности. Следващата седмица експерти на комисията и на главна дирекция здраве на потребителите, генерална дирекция селско стопанство ще посетят Великобритания, за да анализират проблемите на място и да обмислят съответните мерки, за да се гарантира прилагането, въвеждането на системата в Великобритания. както и по отношение на идентификацията на говедата, за които възприехме принципа, че сълските стопани, животновъдите не трябва да пострадат поради липси или пропуски в самата система, които не, за които те нямат никаква вина и които не са свързани с отказа им да въведат системата. Трябва да приложим същия принцип за идентификацията на овцете. И именно за това така, с мисията, тази съвместна мисия на генералните дирекции здраве на потребителите и селско стопанство ще отиде в Великобритания през 2000 и 2011 година ветеринарната служба на комисията ще проведе анкета в държавите членки за въвеждането на системата и възоснова на допълнителната информация комисията ще уточни мерките за гарантиране на правилното прилагане на новата система за идентификация. Благодаря. Сега започвам, казва председател, започваме дебата Джеймс Стивенсън. Благодаря, господин председател. Не очаквах първо на мен да дадете думата. С огромен интерес проследих изложението на представителя на комисията. Питам се, коя от държавите членки ви предостави информацията, която изложихте току-що, а именно, че няма особени проблеми по отношение на електронната идентификация на овцете. Опоменахте, че в Обединеното кралство системата се сблъсква с по-значителна съпротива. Но дори и не упоменахте проблема, свързан с електронните ушни марки. Какво се състои проблемът? няма технология, която да отговаря на необходимите стандарти за осигуряване на ефективност на системата. Аз поддържам връзка с земеделските стопани в моя избирателен район. Те са споделяли с мен, че първоначално с сушната марка няма проблеми. Няма проблеми с поставянето й но по-нататък се оказва при преместване на животните, че около 20% от тези електронни ушни марки не функционират. И така вече е невъзможно животните да бъдат идентифицирани, просто защото технологията не е на необходимото ниво. Земеделските стопани в моя избирателен район инвестират значителни средства за поставянето на тези ушни марки – за включването на животните в система по тяхното разчитане. Мога да ви кажа, че подобни проблеми съществуват не само в Обединеното кралство, а и в други държави членки. Има и още един много съществен проблем, който установих при разговорите си с селски стопани. Това е сериозен проблем, свързан с здравето и хуманното отношение към животните. Марките се поставят в ушите на животните, И това причинява болка на животните, например на агнетата. А когато се използва друга система, например системата в миналото, то тогава не се причиняваше болка и стрес на животните. Защо трябва животните да страдат по този начин? Тази система не е приемлива от гледна точка на хуманното отношение към тях. Споменахте, че делегация на две генерални дирекции ще посети Обединеното кралство. Бих искал тази делегация много сериозно, много обстойно да се запознае с ситуацията на място тъй като информацията подавана от правителството на Обединеното кралство е, че няма никакъв проблем. Правителството на Обединеното кралство обаче въобще не осъзнава каква е реалната ситуация. Затова вашата делегация трябва наистина да говори с хората, които на място се опитват да приложат тази система. Разбира се, би било много по-скъпо да се върнем назад, отколкото да продължим напред но единствените членове на тази комисия, които се обявиха против въвеждането на новата система преди 3-4 години, бяха представителите на Великобритания и Ирландия. А всички останали, които тогава бяха за, сега все повече се убеждават колко трудно е да се приложи тази система – защо? Защото животните в по-голямата си част се отглеждат в планински райони. Много е трудно да бъде проследено тяхното движение. И от това възникват съществени проблеми. Мога да ви дам много примери за такива проблеми. Не знам наистина как можем да продължим напред. Селските стопани в моите район, избирателен район биха казали защо бяха инвестирани толкова много пари в въвеждането на тази система. Единственото, което можем да направим в бъдеще е да се опитаме да усъвършенстваме, така че наистина да проработи.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 първо въпроса, свързан с разходите и времето. Един от холандските е, фермери ми показа колко, колко много неща трябва да направи, колко много действия трябва да извърши, за да въведе данните в информационната система. Така че той, той се връща от ливадите заедно с кучето си. Кучето може да отиде да си почива, докато той трябва да въведе данните в информационната система. Аз не знам дали Европейската комисия може да потвърди това, но ми се струва, че тази ком... система все още не е цялостно завършена и след като се въведат, след като се въведе информацията, фармера вече не може да, да намери е, информация и когато, и когато примерно е, стадото излезе извън границите на, на, на, на страната, той вече не може да е, проследи движението, защото информационната система не дава сведения за това. Така че е, на практика мисля, че фермерите не е, възприемат и не, са задов... не смятат, че системата е задоволителна. Този проблем не се отнася само за Обединеното кралство, но и много, от много други страни съм получавал е, искания, включително и за, за информация, както и оплакване. Има проблем. И е, наистина фермерите са загрижени от тези проблеми и трябва да се намери решение. Благодаря ви. Наистина това е един проблем, който трябва да решиме, господин Агньо. Благодаря ви, господин председател. Наистина сложни са нещата. Представете си колко са сложни да се приложат. Е, системата влезе в сила през януари. А, а, има много а, проблеми с а, малките агънца, които се раждат в една ферма, които се продават в а, друга. Така че е, съм значи след, след като се огояват в а, друга а, ферма, те се, те се връщат в, а, в първоначалната, те се продават на отделни партиди и новите европейски правила изискват специална маркировка за женските овци. Всека а, маркировка, ушна маркировка трябва да бъде и прочетена от съответно съоръжение. И все още съществува възможност да, да, да, да настъпи объркване, след като съответната а, съоръжение не успява да прочете ушната марка. На, на, на, на, на практика, за, за, да, за да няма смесване и за да няма объркване, всяка, всяка марка трябва да бъде отделен цвят и са необходими допълнителни 4 души, за да извършат тази маркировка. Разбира се, това увеличават, е, увеличават разходите за маркиране на е, животните. И, а да не говориме, че и административната работа, която се изисква при въвеждането на тази система е двойно повече, отколкото да, да, не, да не говориме, че много често се загубят ушните мерки и това се случи с 250 е, овци на последно. Така че раз, раз, разходите, които отиват по маркировката, биха могли да бъдат използвани за други цели, като примерно за закупуване на нови животни. А, Също така има, има проблеми с идентификация в самите кладници, които имат свои собствени системи. Така че Господин председател, нещата наистина са много а, сложни. Про за това бих искал просто да а, предложи и да насърча комисията да разговаря с британското правителство, да намери начин за идентифициране. Джордж Лайон. Благодаря, господин председател. Както колегата Никълсън вече отбеляза, се провежда от страна на Обединеното кралство постоянна кампания срещу въвеждането на новата система, както от страна на английските селски стопани, така и от страна на ирландските. Надявам се, че сега на етап изпълнение на мерките, комисията ще се оттегли, ще си поеме дъх и ще си зададе няколко основни въпроса. Като например, дали разходите по въвеждане и прилагане на системата са съразмерни на целта. Според мен те в никакъв случай не са съразмерни. Второ, като се вземе предвид целта на системата и данните от функционирането на чеците, смятам, че разходите наистина не са оправдани. Като вземем предвид регистрираните овце и унези, които са преминали през пазарите, ще има доста голям процент на несъответствие между двете бройки. Като вземем предвид високата степен на неефективност на системата, то не мога да си представя наистина, че разходите отговарят с размерни на поставените цели. Бе поставен и въпросът за допълнителните разходи. Съразмерни ли са те на целите, които се опитваме да постигнем? Според мен отговорът отново е не. Основният въпрос, който трябва да си създадем е как да направим системата по-разходно ефективна. Бих искал комисията да поеме ангажимент по извършването на преглед на системата за идентификация. Бих искал тя да поеме ясен ангажимент, за разлика от изминалите 5-6 години – през изминалия период комисията не проявяваше никаква готовност да вземе предвид альтернативни предложения. Мисля, че трябва да извършим преглед на системата с оглед на очертаване на възможности за повишаване на нейната ефективност, в това число на разходната и ефективност, както и на съразмерността на допълнителните разходи по отношение на заложените цели. Последният ми коментар е свързан с санкциите. Редица селски стопани, в това число и в Шотландия, са наистина отчаяни поради много високите глоби, които им се налагат за не спазване на изискванията. Те нямат думата по въвеждането и прилагането на електронната идентификация. За съжаление, селските стопани нямат възможност да спазят всички изисквания, не защото не желаят, а защото не са въведени необходимите технологични стандарти. Бих искал комисията ясно да заяви, че осъзнава проблема, пред който сме изправени както и да признае, що се отнася до санкциите, затрудненията на етап изпълнение на системата. Това са затруднения, които възникват поради недостатъци на технологично ниво. Това са двете неща, които искам да чуя от комисията, а именно, че системата не е разходно ефективна и че в момента не може да постигне своята цел. Пуснахме кепенцата, за да говорим малко по-малко, госпожа Доц. Thank you, uh, Mr. Благодаря ви, господин uh, председател. Не знам дали заради мене го направихте, но първо искам да благодаря на комисията за това, че присъства тук днес, както и другите колеги. Аз съм много загрижена. Много. В Северна Ирландия бяха направени изследвани. и бяха отправени много критики по повод тези нови е, регламенти. А самата Разговарях с много фермери и които на практика смятат да изостават този вид производство, защото административните разходи са огромни и на практика много от тях смятат, че не могат да поемат риска да нарушат изисквания за екосообразност тъй като много-много санкции и глоби са били а, наложени през последните години и хората просто не могат да издържат. Така че мисля, че има още един проблем, който все още не беше повдигнат. Ако все повече и повече фермери изостават този вид а, производство, това наистина ще доведе до много, много проблеми. Също така много фермери повдигнаха проблеми, свързани с благосъстоянието на животните, за инфекциите, които възпалението, от които страдат животните след поставяне на, на марки. Също така беше повдигнат и от преждеговорящите проблема, свързан с е, невъзможността или проблемите за, за разчитане на ушните мерки. И аз като Джордж Лайън приканвам към един а, <coughs> едно преразглеждане на на регламентите и включително преразглеждане и на сроковете. Дерогацията за кланиците също създава много големи проблеми, особено в Северна Ирландия и на практика увеличава разходите, особено за онези, които се занимават с износ на животни. Благодаря, Мегин, госпожа Мегин. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията. Ще добавя няколко коментара към направените до този момент. Комисията наистина настояваше да се изтегли напред във времето системата за електронна идентификация на овцете, въпреки че все още не бе развита на достатъчно ниво технологията. Бих искал комисията да излезе с писменно становище относно изискванията за законосъобразност и екосъобразност. Искам също така комисията да вземе предвид и неефективността на системата поради технологични недостатъци. Към момента явно се прилагат две системи за идентификация, поне в Северна Ирландия, една, която се прилага ръчно и електронната идентификация. Мисля, че това ще предизвика проблеми за животновъдите Към момента селските стопани се опасяват, че технологията няма да проработи и че в резултат от това ще им бъдат наложени санкции. Бих искала на този проблем да се обърне внимание. Благодаря, господин председател. Преждеговорившите ясно посочиха колко неразумни са разпоредбите на ниво Европейски съюз. Имам четири кратки въпроса. Що се отнася до електронната идентификация на милиони овце и коси, то кой обработва тези данни и каква е ползата от тях? Второ, при положение, че сме въвели тази система, каква е ползата ни, ако тя не функционира на 100%? Трето, ако Европейският съюз действително иска да въведе система за проследимост на овцете, то смята ли Европейският съюз да забрани вноса на месо от държави, където тази проследимост не е гарантирана? И четвърто, тъй като наистина тази ситуация може да се понесе единствено с значително чувство на хум, за хумор, искам да попитам следното. Тъй като овцете живеят свободно, то смята ли комисията да въведе подобна система за идентификация и за дивите животни? Следващият оратор. Искам да стане ясно, че не само британските ми колеги имат оплаквания. Аз също присъствах на редица селскостопански изложения в Германия. Разговаряла съм и с много селски стопани, които смятат, че тази система не функционира. Според мен целта ни действително е благородна, но при практическото приложение на системата се сблъскваме с проблеми. Ако стадата са много големи, т.е. когато става дума за масово животновътство, то тази система не е приложима. Трябва да вземем предвид, че и овчарите, особено тези, които не са установени на едно място в Германия, значително допринасят за опазването на околната среда. Възвръщаемостта обаче за тях е много ниска, поради високото ниво на бюрокрация и много високите разходи. Според мен разходите не са относими към целта на системата не е ли единствено достатъчно а, просто да се въведе някаква друга система за статистическо отчитане? Спираме до тук. Има вече достатъчен брой въпроси. Сега давам думата на представителя на комисията да отговори се опитам да говоря на английски, за да има по-малко опасности да бъда зле разбран. Що се от нас до екосъобразността? Не, до трябва да се върна към причината за приемане на регламента. Ставаше дума за разпространението на болестта от Великобритания в Северна Ирландия, оттам в Южна Ирландия, оттам в Франция, от Франция в Италия и Испания и така. Трябва да се върна към това, защото тогава Британския парламент, Европейския парламент, Асоциацията на животновъдите в Великобритания подчертаха необходимостта да се изработи система за проследяване на стадата, за да се избегнат проблемите и катастрофата, на която бехме свидетели през 2001 година. Просто се връща към това, за да ви да, да, да, да не се опитваме да забравяме неща и да, да, да няма недоразумения. Също, от друга страна, а, законодателството и нормативните актове са създадени от съвета с помощта на Европейския парламент. Сега от друг, коми комисията не предложи на, на съвета фиксирани срокове за прилагане на системата, а комисията предложи тези срокове да се фиксират в рамките на процедурата по комитология, след като се направи оценка на въздействието. А Сроковете, за които говорим в момента, 1 януари 2010-2011, в крайна сметка бяха е, установени и фиксирани по силата на тези процедури. Аз Комисията иска да действа проактивно и да реши проблемите, които се поставят също времено, обаче комисията е натоварена с контрол над приложението на европейското законодателство. Проблема е, че е много и го казах в самото начало, е, че на практика много от държавите членки не са казали, не, че имат големи и непродорими проблеми. Но, напра... но също, също време, но споделиха известни, известно, известни проблеми. Сега, до сега не бяхме в течение. А но това, че примерно 20% от ушните марки не могат да бъдат прочитани. Както казах, е, британското правителство покани делегация на комисията и британското правителство ще обсъди въпроса с представителите на Европейската комисия. Сега, Разбирам, че има известни проблеми, свързани с благосъстоянието на животните, но нека не забравяме, че подобни проблеми е, се, се поставят и с подобни проблеми, пред подобни проблеми сме били изправени и при поставянето на традиционните класически ушни марки, е, примерно присъствието на мухи, инфекции и така нататък. Що се отнася до базата данни и информацията, която се, във, се въвежда в системата. Цел, целта е, е да се проследява движението на а, стадата овци и кози по силата на регламента на, на съвета и парламента относно проследяването на движението на, стади, на стадата. Основната цел Изда... на идентификационната система е да се предотврати разпространяването на епидемии и болести в Европейския съюз и да може да се гарантира доколкото е възможно добро здравословно състояние на стадата. Вярно е, че трети страни е, не, не могат да бъдат е, задължени да прилагат подобна система. Първо защото ние не можем да ги задължиме да прилагат нормативните актове на Европейския съюз и също така трябва да. Но искам също така да ви. Е, е, припомня, че вноса на овце и кози в Европейския съюз е много е, е много нисък. Внасят се от Швейцария, а Швейцария прилага същите правила, каквито прилагаме и ние. А освен на това се внасят е, не повече от няколко десетки животни от трети страни, освен Швейцария, както вече казах. Верно е, че ние внасяме месо от други страни и ние не можем да приложиме тези държави да прилагат правилата на проследяване, но както вече казах, е, целта на създаването на нашите правила е да осигуриме, доколкото е възможно, гарантиране на здравословното състояние на стадата. Съвета с подкрепата на парламента реши да се създаде подобна система за индивидуалното проследяване и идентификация на всяко отделно животно. Ние, разбира се, си даваме сметка, че цялата система е доста сложна, че имаме е, така поставили сме си амбициозни цели, има проблеми, ние не искаме да подценяваме тези проблеми. Вярно, че в тази е, е, временна и транзи... в, в, е, периода на преходния период нещата не върват добре и затова разбира се не трябва да бъдат санкционирани самите животновъди, но продължаваме да търсиме решение на въпросите. Благодаря на представителя на комисията. Проблемите наистина са сложни и затова ще продължим да наблюдаваме развитието. Сега стигаме до точка пета. А, Джордж Лайн иска да още по същата тема ли да се изкажете? Заповядайте. Господин Лаян, искам пояснение по последната точка, изложена от комисията. Възнамерява ли тя да наложи мораториум върху санкциите, до окончателното разработване на система по налагане на санкции. С интерес бихме изслушали становището ви, ако комисията действително възнамерява да въведе такъв мораториум. Комисията. Ще повторя нещо, което вече упоменах два пъти, но искам да съм съвсем ясен. Що се отнася до електронната идентификация, комисията е разработила и издала насоки за спазване на разпоредбите. Една от основните насоки е следната. Когато са на лице недостатъци, които не са възникнали по вина на земеделския стопанин, то не трябва да му се налага санкция. Ще ви дам пример. Знаем, че при определени обстоятелства идентификацията на едрия рогат добитък изисква поставянето на двойна електронна маркировка. Защо? Защото е възможно една от маркировките да се изгуби. Земеделският стопанин е задължен да постави две маркировки. В зависимост от условията, при които се отглежда животното, една от маркировките може да се изгуби. При определени обстоятелства може да бъде изгубена и другата маркировка. По-малко вероятно е това, но е възможно. Ако настъпи такава ситуация, то с Генерална дирекция Агри сме постигнали следното споразумение. Ако се изгубят и двете маркировки, по силата на обстоятелства, които не зависят от земеделския стопанин, то тогава не трябва да му се налагат санкции. Ако обаче 70% от животните му са само с една маркировка и едва 30 са с две маркировки, то тогава следва да се запитаме дали този човек спазва изискванията. С други думи, комисията е въвела изисквания за осигуряване на законосъобразност. В момента, заедно с колегите от Генерална дирекция Агри, обсъждаме възможностите за прилагане на тези принципи по отношение на съвсем различна нормативна рамка – електронната идентификация на овцете. Поели сме ангажимент да спазваме същите принципи, каквито са принципите за идентификацията на едрия рога добитък. Благодаря. Няма други искания. Да преминем към следващата точка от дневния ред. Стратегическа рамка на политиката на ЕС за подпомагане на развиващите се страни да се справят с предизвиката за свързани с сигурността на предхраната. имахме дебат, обсъдихме проекто доклада на Марк Тарабела, който вече е преведен на всички езици. И затова давам веднага думата на господин Тарабела, като искам да припомня на всички, че измененията трябва да бъдат внесени до краен срок 14 октомври. До 12 часа. А не 25, както пише от дневния ред. Господин Таравела. Мерси, благодаря ви. Както припомнихте, вече имахме дебат на 29 септември, но може би е по-добре да ви кажа веднага, че ако сега трябваше да напиша доклада, вече ще я да го поизменя. Препрочитайки текста на съобщението на комисията, и в член първи в моят доклад, а приветствам комисията, защото в нейното съобщение има редица съображения и предложения да се натисне на болното място, за да се оправи сегашната ситуация и да се гарантира по-добро сътрудничество на агенциите на ОНЕ, ФАОПАМ и ФИДА и тъй като не искаме да има глад, проблема с недохранването и глада е, е също много отдавна, но за съжаление се сглушава и сега засяга милиарди е, хора. Преминахме милиарда. Милиарди са недохранени по света. и въпреки всички програми, знаете, че дори Г20 се занимава с проблема, редица международни организации се занимават с него. Нашата политика за развитие е една от най-ефективните в света. Ние сме едни от най-големите дарители, като Европейски съюз и отделните държави членки. И въпреки това проблемът се засилва. Така че, пак, както казах в началото, ако трябваше да си пренапиша доклада, ще да го формулирам другояче. И затова съм отворен за обмен на мнения с докладчите в Сянка, но тъй като срока, както припомнихте, не е 25-14 октомври до обяд, малко, разполагаме с малко време, надявам се, че ще има редица изменения, имаше бележки. Измененията вървяха в положителна посока. И се вписваха и в духа и на моя доклад и на предложението на комисията. Ще се опитам да е, това в десетина точки. селско-стопанското развитие трябва да се основава на правото да се прехранваш и да произвеждаш хранителни продукти. Суверени... Независимостта по отношение на храните на развиващите се страни трябва да бъде приоритет и да се гарантира непременно. <clears throat> По-голямата част от бедното население се прехранва от селско стопанство и развитието на селското стопанство е, е било източник на прехрана от хилядолетия и затова е, селското стопанство, замеделите за задоволяване на собствените нужди трябва да се е, поощрява. Тук ще цитирам един пример. Например, в Нигерия има проекти за развитие на маслодайните палми, за да се произвеждат биогорива. 29% от недохранените деца в тази страна и 12 милиона и половина нигерийци страдат от недохранване. В същия този момент се засаждат палми за производство на масло. И трябва, когато се отпускат а, помощи за а, държавите, това да се обвърза на първо място да се задоволяват основните нужди на населението. Второ, им, трябва да има регионални търговски договори, които да поощряват местното производство и да се гарантира обмен а, на, между страни, които в една, едно производство са, имат излишък, в друго дефицит, с страна с обратните дадености което ще позволи всеки един продукт да се е, реализира първо на местните е, пазари и да се запълнят някои дефицити на регионално равнище, например от съседната държава. Е, освен това, на световно равнище трябва да се гарантира по-устойчиво производство, което да консумира по-малко енергия. В е, точка 7 от доклада като че ли е, има някакви критики по отношение на английски, превода на английски. Исках просто там да покажа, че е, използването на селско-стопански продукти като биогоривата трябва да бъде поставено в определени граници, защото макар и да не е съвсем вярно, се твърди, че петролът е на път да изчезне или бързо да намалее и ако в бъдеще, аз това, такова, това сигурно ще се случи, цените на е, горивата от, изкопаем, от изкопаеми горива хвръкнат нагоре, ще трябва да се пренасочим към някакво замест, някакъв заместител на гориво, което пък ще наруши и ще навреди на производството на храни. Достъпа до земя, това е важен проблем. Тук също знаем, че някои африкански държави е, нека да насочим усилията си върху Африка. 240 милиона там са недохранени. един е, това е континент, който бива отново колонизиран от други да сега държави, например Китай. Тук не, тук не сме дипломати, не сме длъжни да водим а, е, дипломатически език, правим политика и трябва да сме открити. И Китай се насочва към, на, към някои страни, които поощрява да произвеждат за износа, не за местните нужди. Затова е необходимо да направим един проект, който да поощри е, младите, да останат на селските региони, да не бягат към градските зони и по този, това ще допринесе за намаляване на бедността в селските региони. И накрая ще кажа поощряване на научно-изследователската дейност, използване на обществени фондове за нейното финансиране, това е много важно, защото това може да позволи увеличаване на добивите през последните 50 години Европейския съюз е доказателство как научно-изследователската дейност може да реши някои сериозни проблеми, защото скоро, близко бъдеще също трябва селско стопанството производство да се удвои, за да задоволи нуждите. И Докладът ми беше интересен, макар че ние сме подпомагаща комисия. И съм отворен към всякакви мнения. Аз възприех цели пасажи от съобщението на комисията, защото трябва да предложим конкретни мерки. Това е, господин председател. Е Благодаря, Марк. Темата е изключително важна. Много ти благодарим за твоята работа. Веднага започваме дебат с Луис Капула Сантос трябва добре да се организираме времето, защото и тук има много желаящи. Благодаря. Ще бъда много кратък. Бих искал първо да поздравя Марк за качествено изработеният доклад. И да, само да привлека вниманието ви към, според мен, един пропуск. Става дума за доброто управление. Защото в повечето страни, които имат проблеми с глад, недохранване и така нататък. Има проблеми с доброто управление. Разбира се, ние не можем да бъдем да наложиме тип управление и в крайна сметка самите ние имаме известно чувство за вина прямо миналото си, но Марк е прав, когато споменава проблема свързан с неоколонизацията и с новите колонизатори. Е, аз видях един документален филм и видях африкански деца, които постъпват в училище и започват да учат китайски. т.е. достъпа до грамотност става на китайски. Така че това е един проблем, който ни, ни, пред който не бива да си затваряме очите. И а, въпреки а, факта, че комисията иска да запази дипломатичен език, ние не трябва да си затваряме очите. Така че аз ще внеса изменения в този смисъл. благодаря, Луиш. Наистина проблема е от значение Стефан Лефоль. Благодаря си. Искам само да направя две а, две забележки. Що се отнася до а, културата с цел производство на храна? Ако а, ти е, го я противоставаш на а, производството на култури за износ, да, тогава има смисъл. Целта в крайна смисъл, в крайна в, в, в, край, в, край, в крайна цел е да имаме да развиваме местни а, пазари на селско-стопански стоки, където се продават стоки произведени на място. А, защо, а дали са за прехрана или не, мисля, че няма никакво значение. И второ, Европа чрез помощта си към развитие за развитие трябва чрез тази помощ да инвестира в селското степанство. През последните 20 години смятахме, че развитието на селското стопанство зависи до голяма степен от увеличаване на търговията. Дадахме си сметка, че това не е така. За това трябва да се инвестира, разбира се, в устойчиво селско стопанство, но в селското стопанство. Спомняте си, че в предишния мандат беше много трудно да обясниме и да убедиме е, другите, че трябва да се е, инвестира в, земе, в земеделието и това трябва да бъде една, един от приоритетите при е, помощта, която се оказва на тези страни. Благодаря, е, Стефан. Благодаря. Много е важно да се подчертае значението на правото на прехрана. През 50 години след през последните 50 години нуждите от храни нараснаха за 60% и виждаме, че дори в Европейския съюз се засилва нашата зависимост от вноса, производството намалява, включваме се в система на размяна на стоки с трети страни, така че ние самите в Европейския съюз имаме проблем и с помощите, например, 1 милиард долара, които бяха, бяха отпуснати на развиващите страни, е, са нещо много добро, защото това поощрява малките ферми, крепва между регионалното сътрудничество. Тези, не трябва да забравяме, че а, производителите в тези страни също страдат от нестабилността на цените. Но в дебата ми липсва нещо. за купуването на изкупуването на, производ, на обработваеми земи в Африка, например, е, от е, могъщите китайски е, фирми, буди загриженост. И има също така едно противоречие между препоръките на комисията, която говори за достатъчна прехрана в бъдеще, след като самия Европейски съюз вече намалява производството. Трябва да се дефинира така ОСП, че тя да поощрява производството и трябва на възоснова на документ 18 ноември това да се предвиди. Благодаря, Мартин Холшли. Ja, <clears throat> ich stimme im Wesentlichen като цяло съм съгласен с становището, изразено от Марк Тарабела в неговия доклад. Той е, упоменава основните теми. Бих е, допълнил също така, че трябва открито да се обявим срещу дъмпинговата политика, особено по отношение на държавите в третия свят. Дъмпинговата политика се отразява пагубно върху земеделските стопани в тези държави. В резултат от дъмпинговата политика определени пазари са изложени на такъв натиск, че дребните селски стопани нямат никакъв шанс. Освен това, като се позовем и на последния доклад на Международния фонд за развитие на селското стопанство, изводите от него ясно сочат, че бъдещето на селското стопанство в световен мащаб е в ръцете на дребните селски стопани но през последните години средствата за тяхното подпомагане бяха много силно съкратени. Мисля също така, че трябва и в бъдеще да отделяме внимание на проблема за повторната колониализация. Не трябва обаче да сочим с пръст към Китай. Трябва да помислим и за големите крупни селско-ступански производители на територията на Европа да се замислим за това какви са последиците от производството на биогорива. Защо? Защото според мен основният проблем се състои не в изкупуването на големи количества обработваема земя, а в нейното използване, например, в много голям мащаб за производството на биогорива. В бъдеще трябва да поставим акцента върху подобно развитие в областта на селското стопанство. В него участват редица действащи лица, които оказват влияние не само върху регионалните пазари, но и върху пазарите в световен мащаб, тъй като ги снабдяват с ефтини суровини. Е, ще дам думата на госпожа Екле, казва председателят. Благодаря, господин председател. Толкова сме благодаря преди всичко на Марк за уводните му думи. Благодаря и на всички колеги, които взеха отношение преди мен и очертаха проблемите, които мога да очертая и аз. Много е важно да осигурим стабилност по отношение на политическата ситуация. Трябва да изискаме политическа стабилност, защото без политическа стабилност през едните години нищо няма да се промени, колкото и да се обявяваме в подкрепа на промени на думи. Мисля, че трябва да стимулираме както дребните селски стопани, така и развитието на по-големи производствени структури. Дребните селски стопани трябва да имат известна сигурност по отношение на образованието на децата си или по отношение на работните места. Мисля, че формулировката в доклада на Марк във връзка с стимулиране на местната селско-стопанска продукция е много удачна. Можем да обмислим също така да изискаме от държавите членки на Европейския съюз, както и от е, други заинтересовани лица на местно ниво, например от църквите и други публични организации да поемат много по-голяма отговорност, много по-голям ангажимент спрямо развитието на селското стопанство в сравнение с миналото. Миналата седмица в четвъртък на пленарното заседание гласувахме за един доклад относно биоразнообразието в развиващите се държави. С голямо мнозинство гласувахме за предложение за изменение, съгласно което европейската политика по предоставяне на субсидии – отново трябваше да поеме, без да се прави никаква диференциация, отговорността за проблемите в развиващите се държави по отношение на селското стопанство. Смятам, Марк, че трябва да приложим по-диференциран подход към тази точка от доклада. Трябва да представим общата селскостопанска политика такава каквато е, а не такава каквато бе представена в това предложение за изменение. Наистина ми бе много болно, че го приехме. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчик в преминалия мандат в моя доклад аз наблегнах, че разходите по селското стопанство, това беше по доклада на колегата Лефол, все повече и повече се, и се от тези средства се използват за развитие на селското стопанство и нещата трябва да се променят в положението в развиващите се страни е много така буди много загриженост, включително и в Замбебве, така че независимо колко средства даваме в тези страни. Ако страните са не, не, нестабилни, никъде не се стига и това е един проблем, който трябва да, пред който не трябва да се затваряме очите. Също така подкрепен казването от госпожа Егле. Съм за мен е много важен какъв е, какъв, какъв е размера на, на самото стопанство. Но най-важното е ние трябва да създаваме условия, защото африканските е, държави да могат да развиват селско стопанство, което да е съобразено с техните е, специфики и необходимости. И при всички случаи, наистина, селското стопанство трябва да бъде приоритет и тук се присъединявам към казаното от е, други колеги. Благодаря ви. Благодаря, Мери, госпожа Аркин. Благодаря на господин Тарабела. Той е, в доклада си посочи много от основните теми. Ще се върна на въпроса с повторната колониализация. Мисля, че не само Китай, но и много други държави участват и са участвали в подобен процес. Колониализацията не се свежда единствено до осигуряване на позиция на надмощие – за колониализация можем да говорим и в много други сектори. Да вземем за пример веригите супермаркети, които са също толкова установени в трети държави, колкото и тук, и оказват много голямо въздействие там. Мисля, че не трябва да пренебрегваме подобни тенденции. Трябва действително да ги обсъждаме. Говорихме също така и за предоставянето на подпомагане за стабилността в трети държави. Преди известно време говорих с експерт от областта на птицевътството, който бе оказал помощ на място в Хаити. Той бе изключително разочарован от ситуацията, с която се беше сблъскал там. Защо? Защото дори и на местно ниво заинтересованите лица да проявяват добра воля за промени, то те не могат да постигнат нищо, тъй като не разполагат с експертен опит. С думи, ако наистина искаме да постигнем нещо в тези държави, трябва да въведем ефективна система по прилагането на мерки, а не само да предоставяме експертно познание или средства. Говорихме и за политическата ситуация в тези държави. Преди малко комисията спомена, че не можем да изискваме, ако проследимостта на животните трябва да се прилага в Европейския съюз, тя да се прилага и в други държави. По същия начин не можем да изискваме при условие, че тук има политическа стабилност, такава да е на лице и в трети държави. Тъжно е, но е факт. А що се отнася до производството на храни през идните години, то трябва да наблегнем на ролята на Европейския съюз по осигуряването на сигурност на прехраната. Накрая, Мишел Донта. Съвсем накратко, господин председател, и ние имахме, сблъскахме се същия проблем с доклада за ОСП Имахме колегата на, колег... на доклада на колегата Лайан първо за преразглеждане на ОСП и през септември гласувахме обаче точно обратното. Така че мисля, че е добре да се съберат двете комисии. Комисията по развитие и тази по селско стопанство, защото в Комисията по развитие някои хора много се придържат още към някои много стари клишета и не е лошо да бъдат поставени в а, а, час. Благодаря на всички, благодаря на господин Данта. Съгласен съм с теб, Мишел. Трябва да координираме нещата. Няма съмнение, че темата за помощта на развиващите се храни се свързва с по-общата тема на безопасността на храните и е, снабдяването с хранителни е, продукти и това трябва да бъде вмъкната в реформата на общата селско-стопанства политика, в която трябва да отчетем и че редом с проблема за качеството и съществува и проблема с количеството и трябва да положим огромни усилия, усилия всички да разберат колко големи трудности имаме в това отношение. Сега давам думата на господин Олтов от комисията. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Тарабела за това, че подкрепи съобщението, което направи комисията тази година. Разбира се, това становище е по безопасността на предхранването и това не е случайно. Искам да направя едно уточнение. Тук се използват е, е, понятието суверенност. Според мен е това не е понятие, което е така официално е навлязло в езика на Европейския съюз. Още едно уточнение от езиково термин, тер, терминологична гледна точка вие говорите, ние, ние споменаваме за малки е, ферми, а не а, е, ферми или стопанства, които произвеждат само за самозадоволяване. Затова е, помощ, помощта, публичната помощ трябва да бъде наистина насочена към тези е, малки е, е, стопанства. И това е което предлага комисията в рамките на помощта за развитие в тази област. Още две неща. Първо, аз до някъде пропуснах съотношението и, връ, и връзката между а, развитието на селското стопанство в Европа и в третите страни, може би ще задълбочите и уточните това. И още нещо, а, връзката между а, недохранването и а, селското стопанство и развитието на селското стопанство. В становището се казва, че макар и в някои страни да има достатъчно производство на а, продукти за прехрана, това не означава, че проблема с прехранването е разрешен и че а, недохранването и глада са, а, изчезват. Има примери от Индия, Ети, Етиопия и създаването на така наречени е, мрежи на безопасност, които са е, много необходими в, в много от страните за наистина намаляване и ликвидиране проблема на глада. Благодаря още веднъж, Марка. И сега ти давам думата за заключение. Съвсем накратко, когато преди малко казах, че бих е, написал доклада по друг начин, днес това беше за да кажа, именно да вмъкна вътре някои от направените тук коментари, например за, по отношение на управлението. Това е проблем в редица държави членки, проблем с избора и когато става въпрос за селско стопанство, не можем да всеки да си гледа собствената камбанария, трябва да има обмен на гледища. Разбира се, в доклада могат да се вмъкнат още много неща, и е, не, макар, че се съсредоточаваме върху това, което се отнася пряко до селското стопанство, не можем да се абстрахираме от глобалния контекст, защото все пак ще предадем това като становище за Комисията по развитие. Именно за това е важно да предпотвърдим потребността да се инвестира в селско... програми за развитие на селското стопанство. Няма да се разпростирам по-надълго. Има вече редица предложения. Ще се свържа с докладчиците в сянка за всяка една от групите, за да намерим бързо компромисни изменения. вие имате още време до 14 октомври да внесете изменения. Предлагам след това да се видим, може би на пленарното заседание в Страсбург следващата седмица да обменим първите си начален обмен на мнение да направим с докладчиците в сянка, за да може бързо да стигнем до окончателния вариант на текста. Благодаря, благодаря сега на всички. Свършихме с тази точка. Сега бързичко през точка 6. Търговия с материал за вегетативно размножаване на лозите. Комисията ни информира, че ще е, е, има намерение да преразгледа директива от 68 година е, по отношение на правомощите на съвета без да се засяга разпоредбата, свързана с комитологията, макар че, тъй като вече Лисабонския договор дава засилени правомощи на Европейския парламент, дава думата на господин Табайди за да обобщи ситуацията. Благодаря, господин председател. Изложихте всъщност вече най-важното. Правната комисия със, със сигурност, с удоволствие ще се посвети на този въпрос. Става дума за решаването на юридически проблеми, на който действително с удоволствие биха се посветили юристите. Но нещата не стоят така за нас. Ще ви дам следния пример – да допуснем, че се произвежда маса с крака с различна дължина. Ето това е продуктът, резултат от, работа на, от работата на Европейската комисия. Маса с различна дължина на краката. Не можем да използваме този продукт, защото той не е стабилен. Европейската комисия би могла да вземе решение да поправи стореното, т.е. да изравни дължината на краката. Или ние от своя страна можем да я помолим да оттегли продукта и да го поправи. Няма да навлизам в подробности. Основният проблем се състои в следното. На ниво Европейска комисия ратифицирането на договор от Лисабон като че ли не е достигнало до съзнанието на всички правните служби на комисията не се позовават на договора от Лисабон, а на съвсем други понятия. Те се позовават в новата редакция на нормативния текст на процедурата по комитология. Тази процедура обаче вече не се прилага. Прилага се процедурата по приемане на делегирани правни актове. Европейската комисия може да счете за целесообразно да оттегли тази нова редакция на текста. Възможно е на по-късен етап комисията по земеделие или Европейската комисия да реши да изиска от Европейския парламент Или, по-точно, извинете, Европейският парламент може да изиска от Европейската комисия да излезе с нова редакция на така наречените бели полета в текста. Белите полета са онези части от текста, които не са в съзвучие с договора от Лисабон. Това е настоящата ситуация, господин председател, скъпи колеги. Или Европейската комисия ще осъзнае, че трябва да оттегли предложението си и да го приведе в съответствие с договора от Лисабон. Ако тя не стори това, то Европейският парламент разполага с правомощия, за да промени положението. Благодаря. Сега. я да се на комисията, господин Чимай. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря ви, господин председател. Тук бяха повдигнати някои правни аспекти на проблема. Аз предпочитам да не навлизам в в подробности и да и да навлизаме в е, технически подробности тук. Тъй като, както казахте, това са чисто правни аспекти. Аз само ще се спра на е, факта, че бяха изложени различни виждани от различните институции за начина по който да действаме с, а, с съществуващите комитологични процедури. Що се отнася до а, процедурите по комитология, които се прилагаха едно, а, едно време, парламента смята, че те не са е, злободневни днес. А пък комисията и съвета смятат, че те все още могат да се прилагат, поне временно, или дори да, за, да залегнат в е, новоприятите нормативни актове, преди да се приеме е, нов правилник за приложение, но за да не навлизаме в подробности, мисля, че можем да спрем до тук, защото инак ще навлеземе в чисто правни аспекти, които не бива да се обсъждат тук, но просто искам да се спра на някои така прагматични виждания по проблема. Комисията е, възнамерява да е, даде ход на едно е, обсъждане, оглеждане на, цяло, на целия законодателен пакет в тази област. С цел е, въвеждане на реформи в близките години, до година, например, нали, неща, които ще, про, е, ще проистечат от обсъждането. Това от една страна. От друга страна, комисията възнамерява също така да разгледа начина по който трябва да се тълкуват процедурите по комитология, които са залегнали в а, нормативните актове, които все още са в сила. И поради това комисията предлага просто в момента да се суспендира законодателната процедура с докато не се реши да се проведат реформи в тази област и да се преразгледат различните процедури по комитология за бъдеще. Благодаря ви. Non so se, eh... Благодаря. Надявам се, че всичко е ясно. Господин Табачи, искате ли да вземате дума? Не, не. Добре. Давам тогава отново думата на господин Табачи. Бих искал да поздравя комисията за това мъдро решение. Просто масата ще бъде по-малко на кълъч. Но ние сме, знаете, че ние сме единствените, които имаме е, правомощия и компетентност да се произнасяме по въпроса, въпреки че става дума за чисто правни аспекти. Благодаря. И сега минаваме към последната точка, която бе прибавена в последния момент и давам думата на госпожа Магинес и господин Лавия относно бюджет. Благодаря, господин председател. Ще бъде много кратка. Става дума за една специална бюджетна линия. Става дума за сумата, която а, комисията очаква да получи обратно от държавите членки за а, не, нередни. От една страна комисията очаква 72 милиона, от друга страна а, съвета смята, че тази сума е 420 милиона. Проблема е, че в комисията по бюджета нашето изменение бе отхвърлено с много малко мнозинство и комисията реши да подкрепи е, мнението на съвета за 420 милиона. Ние обаче смятаме да внесеме отново това изменение в пленарна зала, защото а в противен случай през 2011 година ще се сблъскаме с проблеми. За това смятам, че този въпрос е спешен и е, бих искала е, да поразмислиме по въпроса и бих е, била щастлива, ако мога да е, получа вашето мнение на отделните членове по този въпрос. На всяка, на всяка цена да се опитаме да решим този проблем. Мисля, че това е, се налага, защото съгласно новата процедура по Лисабонския договор, именно е, трябва да се възстанови това изменение от страна на комисията, защото тя го е предложила. А от друга страна, съвета не иска да съкръщава в различните бюджетни редове и се опита за това да съкрати с 420 е, милиона евро общия бюджет, <clears throat> така че ще, в рамките на следващите преводи ще видим къде, откъде да вземем пари. Това е една стратегия, която света често използва и мисля, че ние трябва да вносим, да внесем това изменение и да си го гласуваме отново. Защото ако този ред не бъде вписан наново, предложението на парламента по новия бюджет на селското стопанство ще бъде намален спрямо миналата година, въпреки и ще бъдат махнати тези нови 60 милиона евро, които приехме. И бюджета ще бъде по-ограничен дори от представения от комисията. Затова смятам, че парламента трябва да впише наново това изменение и да поиска всички политически групи да го подкрепят масово на пленарното заседание. Имам чувство, че съществува неяснота в бюджетната комисия. Някои вотник листи не, са, не отговарят на общите виждания на колегите. Благодаря, Джорджо. Само от името на моята политическа група подкрепям това предложение и ще направя всичко възможно всички да гласуват в правилната посока, за да можем да наложим нашето мнение на Комисията по бюджет. Infatti diamo subito la... И сега давам думата на Луис Капола Шантош. Лиш. В комисията по селско стопанство тук застанахме на една позиция и трябва да си отстояваме в рамките на една политическа група. Не, не винаги всички са съгласни, но социалистите в комисията по селско стопанство поддържат, подкрепят позицията, общата позиция и ще направят всичко възможно да убедат повечето колеги, мнозинството от тях да ни последват. Е, Се non ci sono altri interventi, direi... Да, да, и аз ще направя също. Ако няма повече изказвания, предлагам да пристъпим така, да с 40 подпуса и ще го прекараме в пленарна зала. Благодаря, Майрит. Благодаря на всички. Закривам заседанието на комисията.